Здравейте, уважаеми колеги. Добре дошли на нашето заседание днес. Yeah, they много важни цели имаме и би трябвало да имате копия на проекта на дневен ред. Останали от заседанието предишната седмица въпроса за пътуването на делегацията в Хаити. След малко ще се спре на този въпрос, тъй като още не са дошли някои колеги поради задръствания. И сега, дневния ред. Съгласни ли сте с приемането на дневния ред, така както е предложен от миналата седмица като проект? Мисля, че всички са съгласни с дневния ред. И прие, той е прият, следовато. Имаме превод, а заседанието е открито и ще бъде излъчвано в мрежата. Ще следват серия от гласувания и за това ще помоля делегатите, казва председателстващия, да, провери дали, да проверите дали работи системата на гласуване с вашата карта. Точка 3А това, са, това е протокола от заседанието от 9 февруари. Би трябвало да сте го получили по електронна поща. Също и одобрен и протокола от заседанието от 28-29 февруари 2012 година също трябва да е поступило във вашата електронна поща. Ако не възразявате към тези протоколи. Мисля, че в момента не виждам някой да има възражение. Одобрени се. Преминаваме към трета А. Бюджет, комисията по бюджетен контрол. с оглед на това да се провери какво става с отпуснатите средства от Европейския съюз за Хаити, и изпрати делегация от 26 до 28 а, февруари с а, цел да, ви, да се увери, че помощта, отпусната от Европейския съюз след земетресението от 2010 година, наистина е получена от хората и е използвана по предназначение. Ще кажа само няколко неща на този етап. Първо, мисля, че е важно при изпращане на такава делегация, на такава мисия за установяване на фактите, което е нещо необходимо за парламента, важно е да получим картина на положението на място – а и също използва, как са използвани парите на европейския дънакоплатец. Второ, като председател на комисията, искам да благодаря на членовете на делегацията. Само два дни пребиваваха в Хаити, а това е една страна, която преживява тежък период. Условията са много тежки и едно една такава визита въобще не е приятна като се има предвид и климат и всичко останало. За това искам да благодаря на секретарията за подготовката на посещението и на членовете на делегацията и особено да благодаря на водещия делегацията Креслер. Някой би ли желал да взема думата, госпожо Креслер? Благодаря, господин председателю. Комисията по бюджетен контрол за първи път работи с тези фондове. Обикновено с хуманитарна помощ боравим. И винаги разполагаме с определена сума. Очаквахме, че посещението ще е трудно, от самото начало знаехме, че тази хуманитарна помощ ще е от огромна полза за хората. Но всъщност се оказа, че голяма част от, от парите са потънали или са отишли там за неща, за които не е трябвало да бъде похарчено. Трудно беше да получим отговор на въпроса къде са отишли парите. Срещахме се с представители на правителството, на организация. Хаити е страна, която още преди земетресението живееше при тежки условия. А, председателя предупреждава за ред и тишина. Ораторът. Дори преди земетресението Хаити беше страна, която живееше в тежки обстоятелства. Помощта за земетресението помогна на големи секции от е, населението, тъй като и преди земетресението само 30% са имали достъп до медицински услуги, а след земетресението се е отвоил този процент. Тоест, е, същевременно хуманитарната помощ е нещо като капан, в това се уверихме. И ако след две години я, вече я намалим, а това трябва да стане – рискуваме едновременно с това да изпаднем в едно положение, както преди помощта. В момента тече реконструкция в цялата страна. И ако процеса не се управлява добре, парите ще потънат яко дим. А за нас беше от съществено значение да контролираме положението, така че а, след като се изчерпа хуманитарната помощ, ще дойде реда на помощта за развитие. Как ще продължим по-нататък с помощта за развитие вече? Срещахме се почти с всички заинтересовани лица на място, по места. Ръководителят на делегацията бе сменен и бе сложен бившия посланник на Европейския съюз. И в всъщност за много кратко време се наложи две-три промени в състава. Но така или иначе срещахме се с а, държавните служители и видяхме, че се върши огромна работа в полза на държавата и на народа за сметка на лични жертви. Факта, че големите международни донори, като че ли се бяха уморили от политическото положение в Хаити и бяха изчезнали, нямаше ги никакви. Нещо, което ние не можехме да приемем, защото все пак без участие на, мест, на местно ниво не е възможно да се подобри положението. Трябваше да приемем структурите такива каквито са. Налагаше се да насърчаваме хората да поемат по-голяма отговорност за себе си, и това е положението до сега. Това е едно мое лично мнение, от което ми остава малко горчив вкус в устата, трябва да кажа, защото ние мислехме, че живеем в нови времена, че нещата са се подобрили, но сега вече се съмнявам в способността ни а, опитвайки се да помагаме, дали ще има положителен резултат. Но ние направихме много недвусмислени препоръки към местните структури, към правителствените структури, да укрепат силите си, правителството да може да осъществи промени по всички посоки. Цялото правителство с всичките си 18 министри бяха ангажирани в извършването на строителни проекти, но хората масово са без домове. Трябва да се въведе една компютърна система, по която парите да могат да бъдат проследявани и да се гарантира, че върват по правилния път от един от една инстанция към друга. Това ще бъде краягълния памет, а, а, камък на една наистина добра помощ. Да, хората на много места изявяват желание за по-голяма отговорност в сравнение с миналото, но условията не са а, добри навсякъде. Оптимизма че ли бе отстъпил на заден план. Тоест, че мога да се даде нов старт на нещата, но и ние се опитахме да ги насърчим, че може да се постигне баланс. И по един трети въпрос, по който като че не постигнахме така консенсус, ако, а именно ако правителството не е, съблюдава изискванията, парите ще спрат. Само така можеше да се упражни насили, така, натиск, макар че ние не го казахме. Но всички сме съгласни, че посещението беше важно, беше нужно да се направи, но че и че парите бяха наистина много похарчени за хуманитарна помощ, за а, доставка, за достъп до вода, до лекарства и така нататък, но че и самите хаитиянци трябва да поемат по-голяма отговорност за самите себе си и че им са необходими наистина огромни средства. Много неща са се случили, но превенцията на земетресения и на природни бедствия въобще до сега не стои като въпрос пред тях. Може да, ако се случи още едно земетресение, ще има същите последици. И все пак има много надежда. не и другите международни донори като че ли са в едно състояние на отчаяние и отказ от подаване на ръка. Защото виждат един омагиосен кръг от повтаряне на едни и същи грешки. Ние в нашите препоръки казваме, че именно по това трябва да работим. Иначе няма да бъде възможност да им окажем истинска помощ. Благодаря. Благодаря много на водача на делегацията в Хаити. Някой друг? Господин Гоев. Вече бе докладвано какво видяхме. Беше изчерта, изчерпателен доклада. Възникна въпроса за замразяването на средствата. Ако беше толкова просто, нямаше да се изкаже против. Беше предложено тези средства да бъдат върнати. Това, което всъщност правителството на Хаити иска е удължаване на срока – и ние не бихме могли да се съгласим с това, ако не бъдат изпълнени определени условия. Преди това да стане, ще трябва да обмисляме и замразяване на средствата. Прекарахме там само два дни. Имаше всъщност хора дошли от Европа, които идват от една далеч по изгодна ситуация и е трудно да се възпреме контраста. Думата има господин Риверецки. Благодаря ви, председателю. Слушах с огромно внимание госпожа Греслелер и господин Гая. Ако правилно съм разбрал, правителството е безпомощно. Няма структури, които да работят, особено в областта на здравеопазването. Това, което ние правим, е всъщност да предоставяме хуманитарна помощ от милосърдие. Европейския съюз нема е единствената са единствените, които предоставят помощ. Или има и други? Все пак ако правилно разбирам, ако спрем да помагаме, на... то тогава хората ще започнат да избират, е, може да избухне някаква епидемия. Възниква и следния въпрос. Дали хората в Хаити свързват тази помощ с е, източника и т.е. Европейския съюз или не? Благодаря ви. Никой друг не иска думата, доколкото виждам. Или поне аз не забелязвам. И така. Не, искате да отговорите. Председателя дава думата на комисията. Все пак трябваше да й дам възможност да се изкаже. Представителят на комисията желая ли да вземе думата? You, благодаря, господин председателю. Аз съм директор за Латинска Америка и Карибските страни. Високо ценя това, че се обръща внимание на Хаити. Дори да има отрицателни становища, те все пак привличат внимание към Хаити. Аз от много години работя в областта на развитието в, качество, в различни а, качества – и ако видите онова, което виждаме в Хаити, което наблюдаваме в Африка, това, което прави най-силно впечатление е случващата се в Хаити. Ако преминете границата и навлезете в Доминиканската република, се едно сте прескочили няколко века. Това е изключително потискащо. Директор съм на тази дирекция едва от няколко месеца, дори няма и една година. Била съм в Хаити неколкократно. А, бях там и точно преди вие да бъдете командировани там. И имах възможност да разговарям с а, министър, с изпълняващия длъжността министър, господин Беларифе. Той тогава беше свързани ръце, след това нямахме възможност да се срещнем и едва преди няколко седмица за първи път се умях да се срещна с а, министъра на финансите. За мен това все пак е първи положителен знак. Въпросът, който си задаваме, е въпросът, който вие съвсем уместно задавате. Какво правим ние там? Там сме вече от две години. Поели сме ангажимент спрямо а, Хаите. Европейския съюз е един от основните донори. Господин Либерацки точно това попита. Дали сме единствените? Не. И не сме и най-големите. А, ако разговаряте с ръжните донори, донори с а, Американската агенция за международно развитие, например, а, дори спрямо Ирак и Афганистан, това за тях е основна страна, в която целят успех. Сега това е съвсем разбираемо, тъй като Хаити е задния им двор. Ние поддържаме много тясно сътрудничество с а, Франция и Испания. Съвършенно наясно сме кой какво прави Разбира се, провеждаме консултации с ООН, Организацията за развитие. Трябва да умножим помощта си по 10 дори. Каквото и да предоставим, потребностите са далеч по-големи. Дори не можем да постигнем минимален напредък. Когато изчетох доклада, реших, че съм съгласна с всичко. Съгласна съм с, с спънките, свързани с работата на НПО-тата. Работим с тях, работим с властите. И трябва да преценим каква е ползата когато пътувате из Хаити, виждате знамето на Европейския съюз навсякъде. Всичко това е чудесно, но когато започнете да работите с правителството, тези знаци на разпознаваемост се по-малко се виждат. Съвсем наскоро Председателя пътува до Хаити с други представили със съответните портфейли. Идеята беше да се проведат срещи, да се разменят мнения с нашия комисар. За мен това е най-добрият резултат, който можем да постигнем. Ето, това е пътя, по който трябва да вървим и това е отговора ми на вашия въпрос проведох среща с Организацията на американските държави и те ни казаха, вие европейците подкрепяте НПО-тата и така подкопавате способността на правителствата да осигурят услуги. Вярно е, но и тук правилно бе попитано дали има балансираност, защото измират хора, има епидемия от холера, не искам а, тук да а, си приписвам заслугите на другите колеги, но усилията от наша страна а, постигат много по-голям успех усилията в борбата срещу епидемията от холера. Ще ви дам и пример. Ако бъдат предоставени безплатни услуги на НПО, как тогава да упражняваме натиск върху правителството. Защото хората очакват пак безплатна услуга. Лекарите работят за държавата и получават малко средства. По-малко от нпо Така че това е предизвикателство и решение трябва да бъде взето. Това, което ни впечатли са а, препоръките, които отправите и това, което се говори за замразяване на средствата – Всъщност, никой не е принуждавал правителството да предприема каквото и да било. Ако има принуда, правителството ще се съгласи просто за да получи онова, което иска, след което няма да се изпълни поетите обещания. Не смятам, че тук става дума въобще за европейските ценности. Все пак ние трябва да изградим възможностите за провеждане на реформа. Ще дам конкретен пример. Доста средства се влагат в възстановяването на пътищата. Вие сте били там и знаете колко труден е превоза там. Колко трудно е да се излезе от града въобще. Какъв ни е проблемът тогава? Не с това, че няма знамената на ЕСЕ по пътищата. Проблема е, че има знамена, обаче пътищата не се поддържат. Е, гумите се пукат и тогава всички се оплакват, че европейците са построили лоши пътища. Какво правим ние? Говорим с министъра на строителството и министъра на финансите и обсъждаме как да се изгради един фонд за поддръжка на пътищата. Има законодателна процедура, тя трябва да бъде спазена, парламента трябва да гласува, промени да бъдат направени. Това ще отнеме време. Поете ангажимент. За първи път от една година, откакто ходя в Хаити, аз имам с кого да разговарям. И съм убедена, че този фонд за поддръжка на пътищата ще бъде сформиран. Има промени, промените са положителни. Ние изплащаме средства по линия на подкрепата от бюджета. Този фонд ще отмре, ако ние спрем да работим. Малко са услугите, които се предлагат, но те иначе ще изчезнат. Ние не сме единствените и Япония влага средства, норвежците влагат средства, по-малко са европейците са основни донори, но не са единствени донори. И за първи път тази страна преживява обективна оценка на финансовите средства. Изготвен е доклад, който е обществено достъпен и това е голяма стъпка напред. Страната изживява трудни моменти. Отправят се изключително остри критики, отправят се много изискващи препоръки. А ние работим в много малко области, но с успех. Говорихме за а, подготовката за реагиране на кризи. Кризата и бедствието в Хаити бе огромно, но не е най-лошото, което може да се случи на една такава красива страна. 15 милиона бяха изплатени чрез инструмента за финансова подпомагане, за да може да се реагира на подобни бедствия. Вие споменахте проблемите с жилищното настаняване. Имахме чудесно оборудване, коя, което бе предоставено именно с цел да се подготви а, а, геоложките проучвания след земетресението. Нито службата, нито оборудването оцеляха, нито пък служителите, които бяхме подготвили, за да извършват тези геодезически проучвания. Има нови принципи, които са водещи сега от организацията на ОНЕ Хабитат. Всички донори се наложи да се приспособят към този подход. Възстановяването, разбира се, е съобразено с начина по който е застроен Порто Пранс. Но търсим нови решения – няма глобални застроителни планове, но сме в разговори с френските колеги по градоустройствени въпроси. Не знам колко време сте ми предоставили. А, няма да продължавам по-нататък. Само ще кажа, че ние сме там ние сме пристигнали не за да си тръгнем бързо. Много лесно можем да бъдем разкритикувани за онова, което правим. И истината е, че тъй като Хаити вече не е първа новина, а, можем да забравим за какво става дума. Трябва да работим заедно с правителството, защото, както вие казахте, иначе не можем да гарантираме готовността на страната да се справи с бедствията например в Ел Салвадор, успяхме да помогнем на тази държава да се подготви за реагиране при кризи. Можем да го постигнем и в Хаити. И още две неща ще кажа и приключвам. Първо, изискването за изпълнение на проекти за да знаем какво се е случило преди 15 години, ще трябва много усилия. Трудно е да се направи такава оценка с задна дата. Изключително тежка е тази задача. Можем да направим някакви допускания, но едва ли можем да правим точни прогнози и то прогнози, които да могат да бъдат доказани. И второто нещо, което искам да кажа. Когато започнах да работя, а, оцених а, напълно а, трудната мисия, която следва да бъде изпълнена. Комисарят Пибах каза, нека опитаме да видим, може ли ЕКО да го обвържем с развитието и да видим дали можем да го направим в Хаити. Ако говорите с всички, които работят на място, ще разберете, че сме постигнали много повече, отколкото в която и да било друга държава. Но има ограничения в работата ни, както в страната, така и по използване на целия инструментариум. А, както вече казахте, работим с хора, които са всеотдайни и всичко, което е в този доклад, засегна всички много дълбоко. Thank you very much, Mrs. Благодаря. Благодаря за интересния доклад. Стана ясно, че вашата задача е много трудна. И за да приключим, ще помоля ръководителя на делегацията за Хаити да се изкаже още веднъж. Благодаря още веднъж на комисията, която обясни в подробности с какво точно се сблъскахме на място. Срещнахме се с представители на неправителствените организации, които а, описаха по интересен начин ситуацията, именно, че след като си тръгнем, всичко ще бъде забравено. Точно такъв е и случая. говори се а, критично не само към това какво се върши. Идеята по-скоро е да се опишат приоритетните области, на които трябва да се съсредоточим в бъдеще, въпреки добрата воля, стана ясно, че е изключително важно участието на участващите действащи лица, на правителството. Всеки натиск върху правителството трябва да бъде пропорционален и смятам, че всички ние сме съгласни за това какви са нашите цели – Относно критиката, приемам казаното в светлината на видяното на място. Искам обаче да наблегна на това, че всички ние сме изключително благодарни за работата свършена на място при една изключително трудна ситуация Искаме да наблегнем на това, че за в бъдеще трябва да се справим с предизвикателствата с помощта на наученото в миналото. След като се върнахме, се срещнахме с комисар Пи Белкс, комисар Георгиева и освен това можете да сте... Ние ги уверихме, че могат да са спокойни, че ще повдигнем въпроса в парламента и че няма да забравим за Хаити. Мисля, че видяното на място е твърде шокиращо, за да позволим това да се случи. Благодаря. Благодаря. Изглежда, че е много важно комисията по бюджетен контрол да приема становища по такива въпроси. Ние не подценяваме работата, свършена от комисията, точно обратното. Ние високо оценим работата както на комисията, така и на целия Европейски съюз. А, нашата роля е да представляваме интересите на дънакоплатците. Ето защо смятам, че е важно да изпратим посланието, че ние Европейския парламент да се отнасяме отговорно към разпределянето на парите на дънакоплаците. Благодаря още веднъж и с това приключваме тази точка от дневния ред. Преминаваме към гласуването. То ще отнема, отнеме доста време. Ще гласуваме електронно, за да имаме ясни резултати. А, бих искал да направим едно пробно гласуване. Закриваме гласуването. Изглежда всичко е наред. Ja, wir starten mit... И така, започваме с освобождаването от отговорност за 2010 общ бюджет на Европейския съюз, раздел 3, комисия. Докладчика. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Смятам, че би било добре тъй като тук говорим за много работа, извършена от голям брой хора. Да благодарим на всички тях, най-напред на докладчиците в Сянка. Ние не само се забавлявахме, но и постигнахме реални резултати. Искам също така да благодаря на Бент и Кристалс, както и на моя асистент, защото без тяхната помощ нямаше да постигнем същия резултат. Смятам, че какъвто и да е резултата от гласуването, все пак имаме един добър доклад. Смятам, че той е такъв. Най-важното обаче е въпроса дали да предоставим такова освобождаване от отговорност. Имахме доста сериозни изисквания към комисията и заявихме, че ако комисията отговори на тях, ние ще ги освободим от отговорност. Получихме писмо в отговор. Това писмо а, отговаря на нашите изисквания за подобрение. Ще се спра само на два аспекта, преди да преминем към гласуването. Първият е свързан с доста обсъжданата тема на споделената отговорност и споделеното управление, но според нас споделената отговорност не е отговорност, тъй като всеки сочи другия, а именно комисията обвинява държавите членки и обратното. Ние сме наясно, че комисията разполага със средства за налагане на санкции към държавите членки и очакваме от нея да ги използва. Вложили сме доста надежди за следващата законодателна рамка, както за селското стопанство, така и в други области. А именно, че комисията ще използва тези средства, те потвърждават в изпратеното писмо. Но а ние като съ законодател също имаме своята отговорност. Ние също трябва да поемем своята отговорност относно новата законодателна рамка и да гарантираме, че няма да допуснем да бъдат повторени същите грешки. Не може година след година да имаме едни и същи държави членки в нарушение. И относно финансовите инструменти, искам само още веднъж да се спра на това, че случилото се през 2010 година – е недопустимо относно финансовите а, инструменти. Комисията прие своите пропуски а, и аз с радост приех техния отговор, че те ще приемат едно а, разследване на това каква е причината за неуспеха, който видяхме. Аз е, обещавам, че ние ще следим е, финансовите инструменти и за в бъдеще, но тъй като комисията отговори на нашите искания за предприемане на действие, смятам, че ние трябва да ги освободим от отговорност. Благодаря. Председателя, благодаря на докладчика. И сега започваме гласуването. Нека кажа следното в аванс. Докладчикът на, момента, на моменти внася альтернативни изменения за било за отлагане или за даване на освобождаване от отговорността. Т.е. дали смятат, че това освобождаване от отговорност е оправдано. В процедурата по гласуване положението е такова, че ако е приемем едно и две с мнозинство, тогава а, освобождаването от отговорност се отлага. Ако не стане така, тогава даването на освобождаване от отговорност става по подразбиране. Ясно ли е това? Така, такова е правното положение, така го виждам аз като председател, но питам съгласни ли сте с тази процедура, тъй като от процедурна гледна точка отлагането всъщност отива по-далеч, а дефинитивно отхвърляне се прави есен но ако не го отложим, тогава освобождаването от отговорност се препоръчва. Така че ако сте съгласни с това и нямате въпроси, преминаваме към гласуване. По изменения първо и второ, моля гласувайте. So, die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Това означава, че се отхвърля отлагането, поради което се препоръчва даване на освобождаване на, от отговорност. Значи решението е променено от изменението. Който е съгласен, моля да гласува. Всички, които са съгласни с цялото предложение за резолюция, моля, гласувайте. Okay. With, uh... Добре, председателя. Край на гласуването. Приема се. Второ, Второ предложение за освобождаване от отговорност на комисията. Изменение 5 и 6 първо ще гласуваме. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Изменението, предложението за отлагане се, не се приема, но все още имаме изменение 9 по което ще гласуваме електронно гласуване по, из... по изменение 9. Моля, гласувайте. No? It's not working? Yes? Open vote is closed. Край на гласуването. Девето моля, прекратете гласуването. Приема се. И окончателното гласуване по тази точка. Гласувайте. Край на гласуването. Добре. Всички са гласували, казва председателя. Приема се. Три. Изменения 10 и 11. Моля, гласувайте за отлагане. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. И се счита, че се дава освобождаване от отговорност и трябва да гласуваме извинение 14-то. Моля, гласувайте на електронно гласуване по изменение 14. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 9-10. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Postponement. Vote is open. 15 и 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се което ще рече, че се смята, че се дава освобождаване. 19. Електронно гласуване по 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега да гласуваме по цялото предложение за решение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето, освобождаване на изпълнителната агенция. Електронно гласуване, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. И се счита, че се дава освобождаване. Изменение 14. Пак електронно гласуване. 24. Изменение 24. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Everybody voted. Vote is closed. Край на гласуването. Сега по цялото. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6. 25 и 26 изменения са идентични. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се, което ще рече, че се счита, че се е дава освобождаване от отговорност. Изменение 29 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Което ще рече, че трябва да гласуваме вече измененото решение. Който е за, моля електронно гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. трансевропейската транспортна мрежа, отлагане на даването на освобождаване. Може, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се, което ще рече, че се смята, че се дава освобождаване от отговорност и трябва вече да гласуваме по изменение 34-то. Електронно гласуване, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Сега да гласуваме по измененото предложение за решение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Решение за приключване на сметките. 35 за отлагане на приключване на сметките. Моля, гласувайте електронно. Изменение 35-то. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 36. 36 и 37 са идентични. Счита се, че е прието. Стигаме до 38. Същата процедура, както преди. Електронно гласуване. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме вече измененото предложение за решение. Край на гласуването. Приема се. Сега предложение за резолюция 9. Изменение от 2011. Електронно изм... гласуване. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега можем да гласуваме. Параграф 2. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Изменение 40. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 41. За? Против? Въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. На гласуване в блок 43 до 46, ако са съгласни да гласуваме на блок. Добре. 43 до 46, повтаря председателя. Добре, 43 до 45 блок. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 46-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, от, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се. Не е ясно да проверим електронно, казва председателя електронно гласуване, прекрай на гласуването. Приема се. Извинява се председателя. Компромисно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 52 пада. 53 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 54 за, против, въздържали се. Не ми стана ясно, моля да го повторим. За, сега е ясно вече, каза председателя, против, приема се. 55 за, против, приема се. 56 за, а блок. Амблок от 56 до 59. За, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване искано от докладчика. 61 част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, Приема се. Но ако искате, може да го проверим, каза председател. Трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 61. За. Против. Въздържали се. Приема се. 62. Блок. Блок до 64. Така ли е? Отделно. 62 за. Против, въздържали се. Да проверим. 62 електронно. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 63 кой е за? Против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 66 да проверим. Електронно гласуване, моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Компромисно изменение номер 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 67 пада. 68 за, против, въздържали се. Да проверим. 68. За. А, откривам гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Да, приема се. 69. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 70. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71. За. Против. Въздържали се. Приема се. 72. За. Против въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвър... приема се. 74 е оттеглено. 75 за, против, въздържали се, прието, против всъщност, Ясно. Да повторим. Кой е за? Въздържали се? Против. Uh, it was adopted. Прието. 76 за, против, въздържали се, прието. 77 за, против, въздържали се, прието. 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, прието. 80 за, против, въздържали се, не знам, казва председателя, да проверим. 80. Моля, гласувайте. Изменение номер 80. Край на гласуването. Приема се. 81. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 82 за. Против въздържали се. Не е ясно. 82 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 83, 84. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 85.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 Има ли възражение? Можем да гласуваме. Кой е за? Така както е изменено. Против. Въздържали се. Приема се. 90. Първа част. Раздално гласуване. Устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората му част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Трета част, включващо и устно изменение от Маринеско. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против. Моля, участвайте. Ще повторя. Кой е за? 92. За, против, въздържали се. Я да проверим. 92. 92 електронно гласуване. Край на гласуването. Много ба, с малко, но отхвърляне. 93-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3 за. Против въздържали се, приема се. 94 за. Извинява се председателя. 102. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 103. За. Против. Въздържали се. Приема се. 104 за против, въздържали се, приема се. Гласуване на блок, ако сте съгласни. 105 до 109. Добре, отделно, казва председателя. 105. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 106. За. против, въздържали си? не е ясно да проверим 106. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Ясно е, че се приема. 107. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Но да проверим. Моля, гласувайте. Електронно гласуване 107. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. 108. За. Против. Въздържали се. Приема се. 109. За. Против въздържали се, отхвърля се, но да проверим 109 електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 115. Не се чува микрофона, говори член на комисията. Nobody, nobody complained. С... Никой не се е оплакал до сега за 105, каза председателя. Ясно беше резултат от гласуването. Ако болшинството иска да го повторим, но процедурата е да се оплачете незабавно. Аз не помня и какъв беше резултата, казва председателя. За мен беше ясно. Но, щом се оплаквате, добре, да се върнем на 105, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Okay. Vote is closed. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. но има не гласували, казва председателя. Това беше ясно. Ако смятате, че не е ясно, сигнализирайте. и 115 за, против, въздържали се, приема се. 116. Добре. Нека първо да проверим електронно 115. Начало на гласуването. Okay, vote is closed. Край на гласуването. Прието. Ако е 14 на 12, за мен ще е трудно да преценя за това и се налага да гласуваме електронно. 116 за. Против. Въздържали се. Прието. 117 за. Против. Въздържали се. Прието. Мога да проверя, ако искате. 117. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Ясно беше. Okay. Е, 118. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 119. За. Против. Въздържали се. Прието. 120. За. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. 121. Оттеглено. Компромисно изменение за, против, прието. 122 пада, 123 пада. False. False. So we continue on page... Продължаваме на 22 страница, 131 изменение. 22 страница. За? 131 гласуваме за. Против. Въздържали се. Прието. 132. За. Против въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, прието. 134 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно 134 то начало на гласуването. Край на гласуването. Очевидно прието. 135 за. Против. Въздържали се. Прието. 136 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 137 до 100. 43 предлагам да гласуваме анблок, ако сте съгласни. За 137 до 134 против. Въздържали се прияти. Компромисно изменение 5 за против. Въздържали се прието. Следващото пада, пада 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 147 проверяваме електронно. Всички са гласували. Не, не са, но край на гласуването вече. Отхвърлено е. Ясно ли? Е? So, 100... 148. За. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. Край на гласуването. Прието. 149 за. Против въздържали се, отхвърля се 150 за, против, въздържали се, прието 151 за, против, въздържали се, отхвърля се 152 за, против, въздържали се, прието 153 за, против, въздържали се, прието. 154 за, против, въздържали при, се, прието. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, прието. 157 за, против, въздържали се, Прието. 158 за. Против. Въздържали се. Прието. 159 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 159-то. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Прието. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, прието. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 пада, 165, 164 за против, въздържали се прието. 165 за против, въздържали се, отхвърля се. 166 за против, въздържали се, отхвърля се. 167 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7 за. Против. Въздържали се. Прието. 170 за. Против. Въздържали се. Прието. 171 за. Против. Въздържали се. Прието. 172 за. Не, 171 го при, прияхме. Там нямаше съмнение. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 137. Не, сбърках. 173 за. Против. Въздържали се. Прието. 175 за Въздър... Против. Против. Въздържали се. Прието. 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 178 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. 178 го гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. 179 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Блоково гласуване до 182 за, против, въздържали се, прието. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 електронно гласуване. Начало на гласуването 183. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, прието. 185 за, против. Проверяваме 185. Начало на гласуването. Всички гласуваха. Край на гласуването. Прието. 186 до 189 можем да гласуваме анблок за, против, въздържали се, прието. 190 за, против, въздържали се, прието. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, прието. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, прието. Добре. Сега минаваме към становищата от комисиите. 9. Възможно е от 1 до 8 да гласуваме онблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. От 1 до 15. За, против, въздържали се, прието. Имко. От 1 до 15. За, против, въздържали се, прието. Транспорт. От 1 до 13. За, против, въздържали се, прието. Либе. От 1 до, до 3. За. Становището на Ливе. Против, въздържали се, прието. Култура и образование от 1 до 5. За. Против, въздържали се, прието. Енви 1 до 16. За, против, въздържали се, прието. Становище на АФЕТ. Едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Блоково гласуване от 2 до 4. За. Против. Въздържали се. Прието. Афет 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 пада. От 7 до 9 гласуваме амблок. За. Против. Въздържали се. Прието. Афет 10. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Афет 10. Електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Очевидно се отхвърля. Речи. Блоково гласуване от 1 до 3. За. Против. Против, моля пак въздържали се, прието. 4 пада, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи от 6 до 9, гласуваме анблок, за, против, въздържали се, прието. Фем. Блоково гласуване от 1 до 3, за, против, въздържали се, прието. Инта блоково гласуване до 6 за, против, въздържали се, прието. Комисия ПЕШ, рибно стопанство, блоково гласуване, за, против, въздържали се, прието. Приембюлите. бюлите. Гласуваме 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, прието. 196 за, против, въздържали се, прието. 197 за, против, въздържали се, прието. 198 за, против, въздържали се. Прието, но не ми бе съвсем ясно. 198 гласуваме електронно. Начало на гласуването, моля. Край 198. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. Очевидно прието. 199. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. 199. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 въздържали се, прието. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за, против, въздържали се. Прието 211 за, против, въздържали се, прието. 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. 213 за, против, въздържали се, прието. 213 е прието, 214 за, против, против, въздържали се, Прието. И сега гласуваме предложението за резолюция. Гласуваме електронно, начало на гласуването. Край. пять на две поздравления за докладчика. Добре беше. Now, number... И сега минаваме към точка 5. Направо минаваме към гласуване. Можем да предложим блоково гласуване от 1 до 6, ако нямате възражения. Гласуваме анблок. Това е пета точка от дневния ред. Специалния доклад на Сметната палата и гласуваме анблок измененията за, против, въздържали се, прият. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Yeah. Продължаваме. Следва освобождаване от отговорност на Европейския фонд за развитие. Докладчика е Мартин Еренхаунсер. Иска ли да вземе думата? Не. Преминаваме директно към гласуването. И сега точка 7 от преамбюла. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 2 е за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване на, на предложението. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ, предложение за решение за приключване на сметките. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Не всички са гласували. Край на гласуването. Ясно е, приема се. Номер 3. Предложение за резолюция. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Номер 17 за против не е ясно. Гласуваме електронно 17. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Все още не. Край на гласуването. Приема се. Номер 18 за против Въздържали се. Приема се. Номер 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Все още можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 22 и 23, 22, извинете, е прието. Да проверим ли? 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за,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 Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. А, извинете. 37 отпада, след като 36 е прието. 38 за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. 38. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Не е ясно.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 възможно устно изменение за тези четири изменения се подготвя. Исках само да кажа, че изменения 63, 64 и 65 са във формата на устни изменения. Председателя, казвате, че те са включени всички би трябвало всички вие да сте получили екземпляр от а, това устно изменение. Гласуваме го. Това са 4 изменения. Моля, гласувайте за. Против, въздържали се, приема се. 66 за. 67. Поправя се председателя. 60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 Край на гласуването. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 82 за. 82 за против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10 пада 11 за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно 11. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте 11. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 12 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Номер 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме, ако желаете блок 15 до 8, за, против, въздържали се, Приема се. А сега становищата 9-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-2. Останалите анблок, ако желаете. Едно се отхвърля. 9-1, Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Колегите не участваха. Приема се. Гласуваме останалите анблок, ако желаете, от 9-2 до 11 за. Девет, две до 10 гласуваме анблок. 2 до 9. 2 до 9 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно 90. Край на гласуването. Приема се. 9-11 за, против, въздържали се. Приема се. Гласуваме предложението за резолюция с измененията. Електронно гласуваме, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Ja, wir kommen jetzt äh, zum nächsten Tagesordnungspunkt. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Освобождаване от отговорност на Европейския парламент. Докладчикът е господин Либерацки. Имате думата. Благодаря много, господин председателю. Исках да взема думата, тъй като бих желал да благодаря на всички докладчици в Сянка за отличното и много хармонично сътрудничество. Искам да благодаря на всички генерални дирекции, на генералния секретарят. Те всички бяха непрестанно на разположение за информация, за разговори с мен. Благодаря ви. Искам да благодаря на господин Кулхайт и господин Блеш, на госпожа Колхайт и господин Блешер. Особено да им благодаря. Благодаря много. Dank. Äh, благодаря ви. И сега вече можем да преминем към гласуването. Wer Enthaltung. За, против. Изменение първо. Приема се изменение второ. За, против. Първото се отхвърля. Отхвърля се. Изменение трето. Не може да бъде гласувано. Тъй като е счетено за недопустимо. Сега като цяло предложението за решение. Електронно гласуване, моля гласувайте. Все още имате възможност да гласувате. Сега край на гласуването. Ще продължа на английски, казва председателя. Следващото на, на от 4 до 7? Не, не желаете. Добре. Изменение четвърто. За, против, въздържали се. Не е ясно. Моля да гласуваме електрон. Моля, гласувайте. За 4. За 4. Само за 4. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Не още. Край на гласуването. Отвърля се.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 Да проверим девето ли? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всички гласуваха ли? Отхвърля се. Съжалявам, каза председателя. Десето за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Дванайсто за против, въздържали се, отхвърля се. 13 и 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре. Да проверим 13 до 16. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. 14-то пада. 17-то. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 18-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 Първата част е неприемлива, но по втората част можем да гласуваме кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Не. 20. Да, за 20. Цялото изменение се отнася до ИТЕР. Така че нищо не се губи от него. Нали решихме само втората, последната част на това изменение. Всъщност само тя е неприемлива. Само последното част от изречението е решено да бъде неприемлива. Всичко останало е приемливо.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 Край на гласуването. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Който е за, моля, отварям гласуването. Край на гласуването. Приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 300. Електронна проверка на изменение 300. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 32. За против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, пр против. Повтарям. Който е за 33, за, против, въздържали се. Да проверим. 33-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35. За против. 34. 35. Първо 34, коригира се председателя. За, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, Въздържали се, приема се. Сега. Отделно гласуване. Dagegen. Enthaltungen, dann ist es abgelehnt. За, против. Отхвърля се. Тридесет и шест. 36 bis 39 entfallen. Dann geht es weiter mit 40. Wer ist für 40? Wer ist gegen? За, против, въздържали се. Не е ясно. Електронна проверка на 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41. Който е за, против, въздържали се, Прието, но не е много ясно. Да проверим 41-во. Моля, гласувайте. Много ясно. Прието. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 и устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 45 с устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Но да го проверим. Мисля, че беше отхвърлено, но да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се, отвърля се. 56 за, против, въздържали се. Приема се, но да проверим. 56. Електронна проверка. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Прието. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 57. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Ай е на гласуването. Прието. 58 за, против, въздържали се, Прието. 59 за, против, въздържали се. Електронна проверка на 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 60 за, против, въздържали се. Прието. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-то устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, Електронна проверка на 64. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 65 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 68 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 66 за, против. Въздържали се, Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Не беше ясно. Електронна проверка на първата част. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отвърля се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, Изглежда като прието, но да проверим. Седемдесет и едно, край на гласуването. Ясно. Прието. 72 за. Против. Въздържали се. Прието. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Електронна проверка на 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се. Да проверим. 78, моля, гласувайте. Край на проверката. Прието. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвър... а, приема се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се. Не беше ясно, каза председателя. Проверка. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Ясно, че се приема. 87 за. Против. Въздържали се. Прието. 88 за. Против. Въздържали се. Отвърля се. Да проверим 88 за. Край на гласуването. Отвърля се. 89 за, против, въздържали се, прието. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 92, 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против. Не беше ясно. Електронно проверка на 95, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Ясно, че се е прието. Да, 97 за, против. Разделно гласуване по 97. Първа част – officials to four film festivals to promote this prize. Das ist Teil. Председателя прочете първата част от текста. Ако има възражение, ще трябва да го гласуваме заедно. Ако не се приеме, ще гласуваме по целия параграф. Има доклад за тази визита. Но тук има грешка. Става дума за доклад за ползите от мисията. Но фактите са погрешни. И за това искам разделно гласуване по последната фраза. И проблема е, че не е ясно. В немския текст беше ясно. Първа и втора част. Отделна част, но гласуване за първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека проверим първа част. Hat jeder abgestimmt? Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Съвсем малко, с един глас не е прието. 98 за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 Прието. 103. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка на 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 104. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, прието. 107 за, против, въздържали се. 107 моля да се провери. Край на гласуването. Прието. 108 за, против, въздържали се. Прието. 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 с устно изменение, който е за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, да проверим. 113 електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърлено беше. 114 разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Да проверим втората част. Моля, гласувайте. Електронна проверка. Край на гласуването. Прието е. 115 за. Против. Въздържали се. Не беше ясно да проверим електронно 115. От моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 116 за. Против. Въздържали се. Прието. 117 за. Против. Въздържали се. Отвърля се. 117. Електронна проверка. Моля, гласувайте всички, казва председателя от начало на гласуването. Всички гласуваха ли край на гласуването? Отвърля се. 118 за, против, въздържали се, отвърля се. 119 за, против, въздържали се, отвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 с съусно изменение за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се. Не беше ясно да направим електронна проверка на 124. Край на гласуването. Прието. Сто двадесет пет за против въздържали се. И също не беше ясно. Електронна проверка на 125. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. 126 за, против, въздържали се. Проверка на 126. Моля, гласувайте. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. Сто седем за, против въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се. Електронна проверка на 131. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърляно е. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. Правим проверка. Hat jeder abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Следващ място 136. за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се. Правим електронна проверка на 137, начало на гласуването, електронна проверка, край на проверката. Прието. 138. За. Против. Въздържали се. Прието. 139. Разделно гласуване. Част първа. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Втора част. За. Против. Отхвърля се. 140 за. Против въздържали се, прието. 141 за, против, въздържали се. Електронна проверка правим на 141. Начало на гласуването. Електронната проверка приключи. Прието. 142 за. Против. Въздържали се. Не е съвсем ясно. Начало на електронно гласуване 142. Край на гласуването. Прието. 143 за. Против. Въздържали се. Прието. 144 за. Против въздържали се, прието. 47. Wer ist für 147? 147 за, против, въздържали се, отхвърлено. 146 за, против, въздържали се, прието. 148 за, против, въздържали се, не е ясно електронна проверка 148. Начало на гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Прието. 149 за. Против. Въздържали се. Не стана ясно. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Очевидно е прието. Май се уморихме. Не знам дали аз или вие повече. Сто и петдесет гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, прието. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, прието. Имаме устно изменение. За. Против. Въздържали се. Прието. 154 за, против, въздържали се. Не стана ясно. Електронна проверка на 154. Начало на гласуването. Край на гласуването. Не е много ясно. Равен брой гласове, значи се отхвърля. Гласуваме изменението на докладчика. Прието. 155. За. Против. Въздържали се. Прието. 156. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Прието. Втора част. За. Против. Въздържали се. Прието. 157 Устно изменение за против, въздържали се прието. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, прието. 160 разделно гласуване, първа част за, против против, въздържали се. Правим електронна проверка по първа част на 160-то изменение. Край на електронната проверка. Прието. Втора част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Правим Електронно гласуване по втора част. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 161 за. Против. Въздържали се. Не стана ясно. Електронно гласуване 161. Начало на гласуването. Дано да стане по-ясно. Очевидно отхвърлено. 162. За. Против. Въздържали се. Прието. 163 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 164 за. Против. Въздържали се. Електронно гласуване по 164. Начало на гласуването. Все още не е приключило. Прието. Сто шестдесет пет за против, въздържали се, отхвърля се, 166 за, против,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 Имате ли още сили? Благодаря на докладчика. И следващата точка всъщност няма такава. Приключихме с електронното гласуване. При това положение благодаря на всички за дисциплината и участието. Утре ще се видим отново. И утре започваме в 9 часа. До тогава.